Rozpoczniemy. Nie będziemy czekać całego kwadransa. Дами и господа, ще започваме. Няма да изчакваме 15 минути, тъй като искаме да отделим максимално време за нашите гости днес. Темата, която ще разглеждаме, трябва да бъде обстойно представена и обяснена. Така че бързо преминаваме към точка 15 и представянето от страна на представител на комисията относно бъдещата ОСП, опростяване и субсидиарност. Преди това обаче искам да благодаря на Лоренца Павияни, която след 40 години работа в Европейския парламент като преводач в а, италианската кабина. С комисио Агви отходи от 1 врześnia на emeryturę. И работи много в близко сътрудничество с Комисията по селско стопанство. Се пенсионира на 1 септември и с това искам да й благодаря и да й пожелая успех през следващите години. Еще раз сърдечно, сърдечно пани дякуваме и жичим всички. Много ви благодарим на Лоренца и желаем успех. Państwa, przejdźmy teraz do e, zapowiedzianego e, e tematu. Jak mówiłem, że w kontekście. И така, да преминем към темата, която обявих преди това. Както казах, в рамките на реформата на ОСП, директорът Домитро ще ни направи презентация за аспектите по отношение на упростяването и субсидиарността в бъдещата ОСП. Неговото изказване стъпва на презентацията на комисаря Хоган а, по време на последното заседание на Агрифиш а, преди лятната вакансия. Благодаря. Здравейте на всички. Първо, благодарности за това, че включихте тази точка в дневния си ред днес, която отразява важността на съзаконодателите, важността, която отдават съзаконодателите на упростяването. От 2014 година упростяването е голям приоритет. През цялото това време работим заедно по тази тема и постигнахме сериозен напредък, както по отношение на първичното, вторичното и цялостното законодателство на основата на предложения, направени от Европейския парламент, съвета, но също така от страна на заинтересованите страни и администрациите на държавите членки. Предложението на комисията за след 2020 година на ОСП стъпва на напредък регистриран днес и дава възможности за по-нататъчни значителни упростявания. Ние единствено можем да постигнем упростяване за нашите бенефициери и селските стопани а, и държавите членки, ако държим а, ясно пред себе си тези цели а, и се стремим към тях. Това е и основата на законодателното предложение. Да има повече потенциал за упростяване. Ето защо ви предлагам да мислите и вие за опростяването, когато четете текста на това предложение. И така, днес ще се постарая максимално да ви убедя, че това, което правим сега е много по-просто. Ще го направя на първо място, като ви предоставя широката картина за различните искания от различните източници е, по отношение на промените, това, което комисията взе предвид в подготовката на това предложение. След това ми се иска да навлезна в реалното упростяване и там ще ви дам редица конкретни примери, за да видите как действително това, което предлагаме, представлява упростяване и за, за бенефициарите и за а, държавите членки. Разбира се, ще има много различни примери, но аз ще се опитам да дам тези, които са най-показателни. И на следващо място Искам да се спра на това, че искаме да изградим ново партньорство с вас, с държавите членки. Искаме да постигнем а, нова и по-простена ОСП а, в полза на селските стопани, в полза на администрациите и така да постигнем целите от съобщението за а, храните и селското стопанство на комисията. И така, голямата картина, широката картина, в диалог с вас и с всички други заинтересовани страни, включително НПО, гражданите, селските стопани, се очертаха някои ключови приоритети за бъдещата ОСП. Тук съм включил съвсем накратко най-важните от тях, които взехме предвид. Както знаете, ние проведохме най-широката публична консултация по ОСП, повече от 320 000 отговора, около 55 хиляди реални респонденти. Ако сравните с публичната консултация през 2010 година, тогава имаше само 3500 отговора. И така, в тези консултации се е, спряха и от тях се излъчиха някои основни послания. На първо място много силно е настояването за намаляване на сложността, особено що се отнася до екологизирането. И може би си спомняте, че имаше много критики към екологизацията за сложността и, но също така и целите, които стават под въпрос. Така че много сериозна мотивация имаме за намаляване на административния товар. На второ място имаше много силно настояване да се ориентира към по-голяма ефективност, резултатността на програмата. Това също беше и желание на комисията и искаме наистина с това предложение да осъществим един преход от култура на проверки и наказания към култура, ориентирана към резултатите. На следващо място а, имаше моба да се отчете в по-голяма степен реалността на място, всички културни, социално-економически и други условия в конкретните а, местоположения. И тези правила би трябвало да са по-адаптирани към различния контекст, тъй като понякога се получава наистина като усмирителна риза този един и същи подход към всички. И накрая трябва да гарантираме, че има един силен общ а, компонент, силен общ подход, да действаме на европейско равнище, единствено когато има добавена стойност на европейско равнище, да се запази, а, запазят равните условия за пазара и вътрешния пазар е основен елемент в това отношение. И естествено, освен всичко това, трябва да подкрепим сериозната амбиция в областта на околната среда. За да можем да се да откликнем на тези основни послания, ни стана ясно, че трябва да се балансират отговорностите между комисията и държавите членки. Ето защо предлагаме нов модел на постигане на резултатите, който стъпва на истинска субсидиарност, която подкрепя общите цели на програмата и се грижи за единния пазар. А междувременно държавите членки ще могат да отразят своите конкретни предизвикателства и условия, като как постигаме това? По-малко предписателност, по-малко задължителност на европейско равнище и повече яснота която се определя на регионално равнище и е по-близо до реалността на селските стопани. Съществуващите правила на европейско равнище в ОСП в бъдеще ще могат да бъдат разпределени в три категории. Това, което предлагаме ние. Тези, които остават на европейско равнище, които са абсолютно необходими, за да се гарантира общността на общата селско-стопанска политика, тези, които ще останат на ниво държави членки и на трето място като категория тези, които ще отпаднат. И така, има такива правила, които ще останат. това е в съответствие с молбата да се запази общото в тази обща селско-стопанска политика. Тези, които ще преминат на ниво държави членки, ще бъдат по-уточнени, ще са съобразени с основ... условията на място и също така ще се спази принципът на това правилата да се определят, ако изобщо трябва да има правила, на най-доброто възможно равнище. Така че държавите членки ще могат по-стратегически да организират различните действия. Те ще подлежат на измерване на изпълнението с по-добър добра концентрация върху резултатите, а не спазването и повече, в по-голяма степен това, което искаме да постигнем в областта на биоразнообразието, а не да измерваме дължината на синора или височината на някой храст и след това да наказваме държавите членки, ако нещо а, не пасва на а, условията ще си сътрудничат службите на комисията с държавите членки, тяхната администрация, селските стопани и други заинтересовани страни. А сега нека ви покажа какво ще представлява тази упростена рамка на Европейския съюз. Ще използвам доста примери, за да усетите колко много упростяваме всъщност и то в полза на европейския бенефициар, селския стопанин. Опростяването не опира до определено действие. Целта е да се обхванат всички стъпки от политическия цикъл. Не само на ниво предложение законодателно, но трябва да следваме и целият цикъл. Планиране, осъществяване на политиката, осигуряване на и застраховане както и постигане на резултатите. И така ще има по-малко е, правила на е, ниво държави, на ниво Европейския съюз и държавите членки ще могат да продължат е, тази посока на действие с в духа на упростяване и ще се надяваме и вярваме, че държавите членки ще ограничат правилата максимално а, и няма да е се получи като миналия период, в който имаше достатъчно сложни и тежки правила на ниво Европейски съюз и освен това държавите членки се опитваха да добавят нещо тук и там, за да пояснят и се превърна а, цялата ситуация в едно а, изключително тежко а, от гледна точка на правилата положение. И така, предлагаме да има единен план за ОСП, където се включват всички стълбове. Стълб 1 и стълб 2. И двата. Така че предлагаме това, гледайки с какво разполагаме в момента. В момента има 25, казва ораторът, вида съобщения за преки плащания. Имаме 118 програми за селско развитие, развитие на селските райони, в зависимост от това къде са регионални, къде са областни и 65 секторни стратегии в областта на оперативните програми. В бъдеще ще обединим всичко това в един единствен стратегически, стратегически план, който ще обхваща всички тези видове резултати. И така ще имаме един една единна информационна система, един единствен план и ние смятаме, че това ще доведе до много сериозно упростяване. Една единствена стратегия ще се определи от държавите членки на основата на анализ на нуждите с превръщане на целите в конкретни количествени показатели. Знаете, че говорихме за 9 стратегически цели знаете, че и сега имаме стратегическо планиране за селските райони. Има някои стратегии за някои секторни програми. Може да има и на ниво държави стратегически усилия, но няма с посочие в тези стратегии на ниво държави членки. Това е което предлагаме сега. Една единствена стратегия, един набор от намеси и дейности с възможност да се справим с а, и да постигнем конкретните цели, които поставяме за ОСП. Ще видим по този начин каква е целта на стратегията и как всичко може да се постигне. Ще бъде ясно за всички, за обществеността, за правителството, защото всичко ще е обед обединено в една стратегия. Планът за ОСП ще бъде опростен и а, ясен. Не предлагаме да се запази същото ниво на подробности, а, като това, което имахме в програмите за развитие на селските райони и описателността, която съществува в момента. Всеки план ще бъде одобряван от комисията, за да се гарантира, че се а, върви към постигане на същите цели и ще има и фокус върху това да се постигнат целите на европейско равнище. А, добрението страна на комисията ще доведе до ам, една правна сигурност за държавите членки и ще увеличи доверието. Сега преминавам към примерите, защото един от най-важните елементи на упростяването, което ние ем, предлагаме, е напълно да се промени архитектурата по отношение на околната среда, екологизацията в ОСП. Започваме с архитектурата а, в момента. Тя беше необходима, защото беше сложно екологизирането, така фактически потвърдиха всички, че е много тежко. И така, настоящните а, мерки за екологизация ще бъдат заменени от една много по-амбициозна система от плащания. Едни основни изисквания ще има за всички и освен това ще има доброволни варианти, които могат, от които могат да се възползват селските стопани. По-високите амбиции – и тази допълнителна а, условност ще, ще обхваща 100% от плащанията. Втория стълб ще допълва задължителните правила. Например, две, двата набора от правила и двата, ам, а, двете системи за проверка на, на срещното спазване и на екологизацията ще бъдат заменени от една ще имат гъвкавост държавите членки да се адаптират към реалните условия и контекста на място, ще имат а, възможност да отразят практиката по, време, по отношение на селското стопанство в техните територии. Така че моят конкретен пример тук е свързан с предложението за сипооборот, който ще замени м- възможността за разнообразяване на културите, които съществуват в момента в настоящото ОСП. И така в момента разполагаме с 4 а, ключови критерия на ниво Европейски съюз. Те са много добре описани в законодателството и а, всички трябва да ги спазват. Това а, е свързано с минималния а, брой култури, максималния а, обем на две, двете най-основни култури и максималния, максималната част на основния, основната култура. И, за съжаление, всички селски стопани трябваше да го спазват това. А в бъдеще ще предложим един единствен стандарт за най-добри за добри практики, които, който ще трябва да се спазва. Всъщност, държавите членки ще трябва да пояснят условията за спазване спрямо различните конкретни а, а, обстоятелства на място. И така могат да се отразят а, местните условия. Да кажем, а, да вземем следния пример. Една а, едно стопанство, високо в планината, където има животновътство, ползва се, ползват се ливадите за паша на животните и има малка част за различни култури. Но спрямо настоящите правила, селския стопанин може да се наложи да отглежда култури на минимум от 5% от земята си и да добави задължително трета култура. Това е, ще доведе до много допълнителни услови, е, усилия от страна на сърския стопанин, е, допълнителни средства, които трябва да похарчи той, а няма да доведе до никаква добавна стойност, тъй като това е съвсем съобразено стопанство за условията, за които става въпрос високо в планината. Така че в бъдеще ще оттеглим тези ограничения, които се налагат на селските стопани. Държавите членки ще въведат условия и задължителност на съдбооборота, които са свързани с елементите на конкретния контекст, така че селския стопанин няма да му се налага да прави неща, които така или иначе прави, за да се постигнат целите в областта на околната среда. Ще ви дам и друг пример, свързан с приоритетните екологични зони. Част от тези бъдещи зони или области могат да обхващат определени площи, които да бъдат определени от държавите членки. Например, ако има ако има the ако има река или други насъждения в близост до зоната, те няма да се считат към тази екологична зона. Защото областта се характеризира по своите земеделски показатели. Ако има храсти, то ще се вземе 10 метра ширина за екологичната област. Капацитетът трябва да изпълнява условията. Няма да има максимални измерения или размери на европейско ниво. Това е новото. В държавите членки решите елементи имат различни размери. Държавите членки трябва да гарантират, че тези непроизводствени области ще бъдат определени от държавите членки, като се вземат предвид условията на място. Третият ми пример е свързан с младите земеделски стопани. Имаме а, пряка помощ, която се предвижда за тях в момента. Всички искат а, да има млади фермери и ОСП да се използва, за да се подобри ситуацията. В момента има разпоредби и по стълб първи и по стълб втори, като се започне с определението. Има различни определения за младите фермери. В бъдеще ще има само едно определение в зависимост от демографската ситуация и в зависимост от потребностите на младите фермери на място. Фермерите трябва да знаят, че има само едно определение за млад фермер по ОСП и няма да подава две различни заявления. И, е, целта е да се създаде кохерентна рамка за обновяване на поколенията по втория стълб. Изискванията за пригодност намаляват се тези изисквания и сега, за да бъдат подходящи за пряката помощ, трябва да бъдат изпълнени само 4 критерии от младите земеделски стопани. В момента тези критерии са 10. Разбира се, може да се иска и прилагането на други е, критерии, защото има определени елементи от цялата рамка, която определя и пригодността на младите земеделски стопани за получаването на помощ. Сега се предвижда помощ за започването на дейност от страна на младите фермери. Ние ще упростим много, като започнем с определението и ще намалим значително условията за пригодност за младите фермери от 15 на 5. Директната помощ за младите земеделци е, предвижда а, и а, минимални суми, които да бъдат предоставяни като 10% се отделят от бюджета по първия стълб, които се предвиждат за тази цел за подмладяване на земеделските стопани. Всичко зависи от мерките, които искат да предприемат държавите членки, за да подмладят земеделските стопани и те ще преценят дали това да е по първи или втори стълб. Има и друг пример, който е специфичен за развитието на селските райони. Това са инвестициите. По сегашната ОСП правилата са много преспективни. Всички условия за инвестициите могат да изключат економически оператори, които обаче трябва да бъдат обхванати от политиката на ОСП и да Изискванията ще бъдат сведени на 7, сега са 13. Някои специфични аспекти трябва да бъдат обхванати от ОСП. Да речем, ако инвестирате в напояване, трябва да е, вземете предвид изискванията по директивата за водите и за това, че няма да се влуши ситуацията в съответния регион. Е, трябва да бъдат определени ясни правила, които са необходими. Те да се отнасят до администрацията и до бенефициерите, като отговарят на заложените цели. Държавите, някои държави членки прилагат голямо упростяване на административния товар, като това се отнася и до администрацията, и до земеделците. Имаме възможности заложени в това предложение, което се отнася до плащанията. Държавите членки използват тези права за плащане и а, в бъдеще ще се използва необвързаната с производството помощ момента системата е много тромава. Системата изисква индивидуално определене на плащанията и, и а, като се изискват а, много данни, а, изготвя се и списък, има и резервен списък и се решава кои, кои, кои замеделци получават помощ и кои не като данните, които се изискват, обхващат и предишните 4 е, години. А, заявлението се подава към системата LPIS. Замеделците, освен това, трябва да вземат предвид и въпроса с правото на плащане. като това право може да се загуби или пък средствата да бъдат върнати към резерва. Замеделците трябва да уведомяват всички трансфери по плащанията. Трябва да уведомяват администрацията за всички трансфери и плащания. Администрацията трябва да валидира тези плащания в случай, че има възражения от земеделците. Ако се предвиждат средства от фонда, то тогава трябва да се предоставят допълнителни документи и данни. Държавите членки трябва да оценят, да направят оценка на заявлението и ако средствата по фонда не са достатъчни, могат да се прилагат приоритетни критерии като са засегнати всички земеделски стопани. Това трябва да бъде записано в базата данни и може да се извършва и намаляване на плащанията. Държавите членки могат да изискват връщане на средствата към фонда. Това става годишно, като бъдат определени плащанията, които трябва да бъдат възстановени в фонда, като всичко минава през системата за регистрация. Виждате колко сложни са нещата и колко работа има администрацията. Всички административни мерки, които споменах току-що, стават излишни, когато бъде премахната тази система за правата за плащания. Трябва да се спре с тази система и така ще бъде упростена системата и до голяма степен. Това е предложение, което дава възможност да излезе от тази система за определянето на правата на плащания. Държавите членки могат да решат да продължават да прилагат тази система и ние предлагаме някои упростявания е, – схемата може да продължи да съществува. Администрациите няма нужда да преминават обаче пред всичките тромови процедури за първоначалното разпределение на средствата. Управлението на резерва трябва да бъде определено допълнително от държавите членки. Трябва да се гарантира, че допълнителните категории бенефициери са заложени и а, изпълнението относно конвергенцията е по-гъвкаво, отколкото а, е в а, било в миналото и финансовите тавани. Това са неща, които трябва да бъдат определени от държавите членки. Това не е заложено в предложението на комисията. Нека да погледнем сега следващата фаза системата за контрол и санкции. Ще говоря за използването на нови технологии, които могат да въведат упростяване след 2020 година. Новата ОСП е, включва засиленото използване на модерните технологии. Знаете, че ние постепенно се опитваме да ги въведем и сме адаптирали настоящото законодателство. Надяваме се, че това ще продължи и ще бъде успешно. Относно мониторинга, използването на данните от сателита Коперник. Земеделците ще се облагодетелстват от този метод. Това ще опрости до голяма степен и процедурите. Ще се предоставя много ценна информация за земеделието. Имаме сателит, който обикаля многократно, събира данни и ги изпраща всяка седмица. Освен това се следи за екологизирането Наблюдава се в момента състоянието предизвикано от сушите в Европа. Данните се поделят и от земеделските стопани за техните отделни парцели. Могат да бъдат извършени проверки на място. Системата е автоматична, за да се ограничи човешката намеса до минимум като а, тези проверки на място ще заместват от а, действия, свързани с мониторинга. Предварително попълва, попълваните заявления в момента представляват източник на информация, но в бъдеще ще се използват данни от LPIS и от а, сателита. Ние предлагаме този подход, където при който земеделецът просто а, разглежда това, което е в системата и ако това е а, вярно, той просто го отбелязва с едно кликване на мишката. След като ви представих потенциалът от новите технологии, ще се спра на гъвкавостта върху контрола и санкциите. Новият модел на изпълнение е довел до много въпросителни и предложението на комисията предлага сегашните правила по АЯКС да бъдат опростени значително. Не искаме да премахваме системата, искаме да запазим системата, която е много полезна. Европейския съюз няма да залага правила по АЯКС за санкциите и контрола. Докато запазваме системата, ще дадем повече свобода на държавите членки и няма да определяме на европейско ниво други перспективни елементи. Държавите членки ще трябва да а, използват а, това специфично заявление и за напред, но няма да има задължителни правила. А, ще могат да се променят заявленията. Ако днес земеделците изпращат заявленията не в уречения срок, те ще бъдат санкционирани. Ние ще предоставим държавите членки повече субсидиарност. Държавите членки ще имат да имат възможност да проявят толерантност в областта на контрола и санкциите. Обновяването на ЛПИС ще доведе до конкурентност в Европейския съюз. Перспективните разпоредби няма да са част от европейското законодателство и държавите членки ще могат да решат как да подходят, когато има разлики при мерките, когато става дума и за налагането на санкции. Когато има разлики, ние залагаме нивото на тази толерантност на европейско ниво, но държавите членки ще могат възоснова на своята специфична ситуация, основно на своите системи, да вземат адекватно решение. Държавите членки обаче ще имат общото задължение да отстояват финансовите интереси на Съюза, като предотвратяват измамите и следят за възстановяване на неправомерно изплатените суми. Системата за контрол и санкции ще включва в себе си отделни методологии, видове а, и размер на санкциите. Държавите членки ще могат а, също да предвиждат а, допълнителни мерки, като подкрепата ще бъде пригодена по-добре към специфичните особености на държавата членка. Не трябва да има голям натиск, който да се упражнява върху земеделските стопани, свързан с контрола. Това е голям проблем в момента. Относно пригодността на отделните земеделски земи. По какъв начин това ще се счита, когато има и ам, ландшафти, които са част от тези земеделски земи? Има добри земеделски практики, които трябва да бъдат взети предвид. Тук ще се вземе ширина максимум от 2 метра. Има правила, които трябва да бъдат адаптирани към регионалните условия и традиции, към типичните ландшафтни особености. Няма да има прескриптивни елементи. Държавите членки ще могат да предприемат мерки съгласно ситуацията на място. Опростяването няма да доведе до допълнителни разходи за националните администрации управляваните, управляващия орган ам, няма да се промени. Ще се запазят заплаш, е, разплащателните агенции, сертифициращите органи, LPS и така нататък. Селските е, региони няма е, да бъдат е, утежнявани допълнително няма да има установяване на прива на европейско ниво. Държавите членки ще създават връзката между плащанията и замеделските стопани. Не трябва да сме на място повече, отколкото сме били в миналото. Комисията ще, ще се фокусира върху одита на сертифициращите органи. Ще се цели единен подход за одита. Е като одит ще се извършва само когато има сериозни пропуски в системата и която тя не функционира правилно. Това ще доведе до по-малко финансови корекции, така както е отразено в финансовата декларация. В момента е, изготвяме много планове за действие, за да премахнем пропуските, свързани с съответствието. Well, if I move to the next phase... Искам сега да се спра на следващия етап. Ако искаме да имаме политика, която да се основава на резултатите, трябва да имаме добра оценка, да правим оценка на постигнатия напредък за постигане на общите цели. Това е свързано с докладването. Ние предлагаме един балансиран подход с общи показатели за оценка при максимално упростяване на показателите. Запазили сме само тези от тях, които са действително нужни, като се отчитат новите цели на политиката, например някои притеснени на обществото е, и премахваме някои от е, неподходящите предишни показатели. Освен това, целим да намалим значително на, на броят е, на тези показатели някъде на половина освен това, няма да се изисква толкова много данни от страна на фермерите. Няма да искаме допълнителна информация от тях, тъй като ще имаме нова система от общи показатели. Ще се използват съвременни технологии да се постига а, напредък по извършването на контрола. Освен това сме оптимизирали изискванията за докладване от държавите членки. Сега има толкова много изисквания за докладване по различни части на ОСП. Сега ще има само един доклад, свързан с изпълнението и също процедурата по даване на уверение, че всичко е законосъобразно. Финансови данни и данни за изпълнението ще бъдат обединени в един общ доклад на годишна основа. Новите технологии ще улеснят това. Обменът по електронен път ще улесни обменът, трансферът, оценката на информацията. Тоест, ние търсим партньорства. Предлагаме да се прехвърли отговорността от комисията към държавите членки, но не само това. Имаме реална възможност за опростяване. Това може да подейства само ако всички се концентрират върху възможностите, които дава опростяването. Това изисква нов поглед, нов прочит да се избягва изкушението за прекомерно регулиране, да се отчитат местните условия. Ще работим много внимателно с държавите членки по това. Да има солидна рамка, да има нужните заложени възможности за взаима проверка в съответствие с нуждите на всяка държава членка и регион, за да може да се обхвани целият набор от разпоредби в европейското законодателство. Трябва да работим заедно. Вие също имате да играете своята роля по упростяването на ОСП. Трябва да имате предвид каква е целта на упростяването в законодателния процес като цяло. По време на преговарянето на Омнибус регламента имахме добро сътрудничество и се надявам това да продължи и по този пакет. Вие като законодатели имате отговорността заедно с съвета да направите ОСП максимално упростена. И ние искаме предварително да ви благодарим. Обеден съм, че ще работим успешно съвместно, за да можем да постигнем напредък на базата на съвместното вземане на решения. Съжалявам, че говорих толкова надълго, но знаете, че това е сложна тема. През юли комисарят също направи презентация. Той трябваше да дойде днес също, но нямаше тази възможност, за това делегира е, това на мен. Благодаря ви. Председателят. Благодаря ви много за тази презентация, която беше действително е, доста дълга но бихме искали депутатите да получат цялата необходима информация. Сега а, трябва да ограничим времето за изказване, тъй като имаме и други точки в дневния ред. Господин Дес, за една минута. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на Дмитрий за представянето на доклада на комисията. От 28 години съм депутат, от 28 години слушам, че ще има упростяване, премахване на администрацията, а тя се увеличава. По време на последната реформа посочихме, че системата е много сложна и дори Сметната палата посочи, че бюрокрацията е нараснала с 15%. Комисията обаче не прие нашите предложения. Ако вашите предложения сега ще доведат до толкова много упростяване и премахване на, администра... на ам, бюрокрацията, ам, дали в този случай наистина ще се случи така. Делегираните правни актове също бяха осложнени от комисията и за това не смятам, че този път ще се стигне до някакво упростяване на ОСП. Си, грация. Президенте. Господин Капуто, благодаря господин председателю, благодаря и на нашия гост, който обхвана всички въпроси. но аз не получих достатъчно уверения, за да се успокоя, така че съм малко объркан относно ренационализирането, така наречената от вас гъвкавост на ОСП. Дали Европейския парламент ще бъде оставен на страна от тази процедура – тъй като така ще се стигне до проблеми в държавите членки, където решенията се вземат на регионално, а не толкова на централно равнище. Благодаря. Благодаря за вашето представяне, но след него възникват още повече въпроси. Не си представяме е, опростяването да се случи по такъв начин, ако няма проверки в бъдеще на замеделските стопани, как в крайна сметка ще се изпълнят задълженията за докладване от страна на държавите членки, кой ще налага санкциите. Смятам, че Сметната палата ще иска да знае къде точно се вливат парите, средствата. За нас ще е трудно да въведем опростяване в тази връзка. Има много важни неща в момента. Минал следващата седмица с докладчиците в Сянка и с комисията ще е, обсъдим доп, допълнително темата. Господин Лазон, микрофонът на оратора не е включен. Благодаря за тази презентация. Бих искал да кажа, че ние чуваме много да се говори за опростяване на ОСП, за субсидиарност, говори се за санкции, които се налагат на фермерите. Това, което предлагате, е прекалено сложно за тях. Комисията трябва да насърчи прилагането на субсидиарността при плащанията също да се увеличи прагът за плащанията де минимус по европейските програми, също да се сложи таван от 15 000 за всеки две години. Госпожа Бушевска. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви, господин директор, за детайлното ви представене. Както каза господин Дес, действително фермерите сега още повече ще се усъмнят дали ще се стигне до истинско упростяване. Бихте ли ни казали какви са режийните разноски за бюрократични процедури и с колко смятате да ги намалите след опростяването. Това за нас ще е по-интересно. И още един въпрос. Това е проблем за полските фермери. А именно неоснователното различие в плащанията, размера на плащанията за различните държави членки. Следващият оратор. Благодаря ви. Благодаря за вашата презентация, но както вече беше казано, има доста детайли, на които искам да обърна внимание. Има редица въпроси, които се поставят. Вие говорихте за правата на плащания. Това е доста сложно. И това е обвързано с площа. Системата, както казах вече, не е особено пригодна. Въпросът ми е следния. Като се има предвид е, стратегическият план, какво ще стане с тези права на плащания? Дали статуквото ще бъде запазено за държавите членки? или трябва да има ново разпределене при новата система? Искам да разбера как стои този въпрос. А какво ще кажете за помощта за младите фермери, тъй като до сега тя не действа? И на последно място, за, защо Иаферди се изтегля от съскоспанските фондове? Господин Фланеган има думата. Да, господин директор, вие можете да вземете работата на комисаря Коган и никой няма да забележи това. Има ново предложение за национализиране на първия стълб. По същество е, имаме подобна система и с програмите за развитие на селските райони по настоящата ОСП. Това създава доста проблеми. А именно, кой е отговорен, когато нещо се провали, когато фермерите не са доволни от а, нещо, често им се казва, че Европейската комисия е а, виновна, но те дигат ръце. Не, това се решава национално равнище, така че фермерът а, трябва да върви от инстанция на инстанция, без да се реши проблемът му какво ще се направи на европейско ниво да се вземе окончателно решение за даден проблем, а не да се прехвърляме от един на друг и никой да не прави нищо. Благодаря. Господин Богович има думата. Тази политика ще е успешна само когато е по-дружелюбна към земеделците. Земеделците не бива да се страхуват от реформите. Аз съм за това да има по-малко проверки и да се използват сателитните връзки и цифровизацията – това е правилен подход. Трябва да се сложи акцент и върху субсидиарността. Земеделската политика трябва да се адаптира към специфичните особености на държавите членки. Нещо, което ме притеснява са екологичните мерки. И това, че е, ще трябва да се използват показатели за измерване на резултатите и те са свързани с биоразнообразието, обаче не трябва да навлизам преклено много в тези показатели. Надявам се, че стратегическите планове няма да са толкова сложни, както и партньорските споразумения в областта на кохезията. Може да се стигне до там, че годишните проверки – да бъдат извършвани по-късно. Следващия оратор благодаря. Време е да говорим за упростяване и знаем, че замеделската политика е много сложна. Предложението ви е добро, добре е дошло, що се отнася до упростяването на политиката. Имам няколко въпроса. Беше зададен този въпрос за идеите за националните стратегически планове. По втория стълб е, изискванията са е, таки са различни, да речем в Сицилия. Ситуацията е една, други региони друга. Нещата могат да се разрешат е, само на място. Ако се предвидят инстру... нови инструменти, това ще доведе до допълнителна бюрокрация относно показателите за измерване. Не ми е ясно как а, ще се извършват тези измервания и какво ще се случи, ако показателите не са покрити и не бъдат изпълнени целите. <clears throat> Господин Буда, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор, за презентацията ви. Уважаеми колеги, разбира се, всички ние сме за упростяване в презентацията беше подчертано, че има конкретни стъпки, които се предприемат за упростяване. За младите фермери имаше 10 условия, сега са намалени на 4, преди имаше 13 критерии, намалени са на 4. Да, това са примери за упростяване. Но, господин директоре, аз се боя, че вие многократно използвахте думите «държавите членки ще могат да». Аз ще се спра само на Румъния. Хората винаги мислят какво правят в Брюксел, така че условията, които въвеждате, дори когато са по-малко на брой, ще се прилагат на национално равнище, без държавите членки да могат да осложняват ненужно живота на селските стопани. А не в Брюксел да се Предложа две условия, държавите членки да прилагат 20. Следващият оратор. Благодаря. Наистина има много въпроси. И какво ще е точно това опростяване, ако всичко се предоставя на държавите членки и ако е, се добавят нови критерии, то животът на замеделците ще се осложни още повече. Ам, и агенциите, ако запазят своите правомощия, нещата ще се осложнят много. Целим опростяване и за това трябва да се намали броя на служителите в дирекцията може би да се а, намалят да се намалят и служителите на национално ниво. Така ще стигнем до упростяване. Трябва да се откажем и от показателите. Комисията ми се струва, че иска да си упрости живота. Е, земеделците трябва да останат земеделци. Ако разгледаме случая с Нидерландия, там земеделците е, казват е, спрете в Брюксел, ние сме замеделци и не искаме постоянно да изпълняваме някакви правила. Вие казвате повече национализиране. Имам конкретен въпрос. Ем, пред, предвижат се плащания за екологизирането, но антибиотиците, въглеродният двуокис са също теми, които трябва да бъдат е, обсъдени ако се извърши това национализиране, как ще бъдат изпълнени мерките, свързани с тези въпроси? И най-важното е средствата да бъдат запазени. Господин Неков, Благодаря, господин председател. Благодаря за подробната информация. Отдавна нямаше толкова добър презентатор. Но това, което искам да Ви питам, как смятате чрез опростяването на бъдещата обща селскостопанска политика да подпомогнете процеса на смяна на поколенията, за да има повече млади фермери и да развиваме повече биоразнообразието, а не монокултурно земеделие в Европа. И от тази гледна точка втория ми въпрос а, има ли разграничение между финансиране на малки и средни предприятия и от друга страна на, на големи ферми. А, това го казвам във връзка с концентрацията на земя и достъпа на земя за млади фермери. Ако ние не решим тези политики, дори и да има опростяване, това няма да доведе до а, биоразнообразие и по-богато земеделие, по-близко до, до хората, без а, ритейлери по веригата. Мадам Благодаря. Петир. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на заместник директора на, за презентацията му от тази е важна тема. Тя не трябва да ни поляризира, трябва съвместно да потърсим най-добрите решения. Фермерите, както и държавите членки, очакват от нас да им помогнем и ние като евродепутати трябва да работим заедно с комисията, за да излезем с най-добрите решения за бъдещото ОСП. Е, вие вече споменахте редица мерки, които трябва да доведат до упростяване. Просто трябва да изчакаме и да видим дали действително ще стане на практика това. Тъй като аз съм посланник за най-добър фермер в Харватия, в този сегмент 2 се предвижда упростяване но това е свързано с максималният срок. Сега този срок е 5 години, който създава проблеми. Това е периода, в който един млад фермер трябва да използва помощта. Това премахнато ли е сега? А променено ли е по някакъв начин? Госпожа Магинес, благодаря ви за тази презентация. Не зная кога а, комисията прозря нуждата от а, опростяване, тъй като ние отдавна настояваме за опростяване, докато комисията работеше в обратната посока. Аз не съм убедена, че органите в държавите членки искат а, да се отнеме контролът, какво ще направите в случай, че държавите членки добавят допълнителни изисквания върху и без друго сложната система, която съществува. Има строги равни... правила, които се налагат на равнище Европейски съюз, които допълнително се Твърдяват на национално ниво. Защо една държава членка не би искала да има по-опростена система? Можете ли да ми кажете каква може да бъде причината за това? Дайте ми някакъв пример. Господин Дантан, въпросът е съвсем прост. Как с новата система вие гарантирате, че изискванията към фермер от държава А ще са равни на тези наложени на фермер от държава С в Европейския съюз. Ние имаме обща селскостопанска политика, тя трябва да остане обща. Как може да се премахне тези разлики към изискванията към фермерите от държавите членки? Председателят. Господин директор, ще ви помоля за кратъки отговори. Ако считате, че може да отговорите на някои въпроси в писмен вид, е, чрез имейл, мисля, че всички ще се съгласят с това, тъй като един изчерпателен отговор ще изисква много време, а ние не разполагаме с такова. Благодаря ви много. признавам, че всички сте за симплификацията. И разбира се, има смисъл да се направи това, но искам да потвърдя, че ние сме изключително ам, решени да го направим и се надяваме да работим заедно по тази тема. Вече започнахме с докладчика да организираме а, технически срещи, ще продължим да го правим и вероятно тогава ще бъде добър момент, в който да уточним повечето от техническите ви въпроси, за да можем да ги да им дадем отговор. Ще премина през а, някои от а, въпросите и ще се опитам да дам отговор, но разбира се сме готови да дадем и по-подробни отговори. Що се отнася до въпроса свързан с а, правата, а, дали а, може да се ползват някои правила, други не, а, или да се прескочат. Причината, поради която създава тези въпроси, те са вероятно от национален характер. А, вероятно има системи, в които, да речем, селски стопанин иска да продължи да действа по определен начин, но, да речем, когато става въпрос за селски стопанин, който получава много подкрепа, с други думи, много оплащания, естествено, че той няма да иска да се промени, но реалността е, че е много по-проста системата. Ако държавата членка иска да го направи, може да го направи. Може да предприеме по-опростена система и това ще опрости живота на всички но а, разбира се, а, можем да отговорим на въпроса какво а, трябва да направи една държава, която иска да продължи по същия начин. И чух и страховете за ренационализация, за неравното отношение към неравнопоставеното отношение към различните селски стопани. В новите правила искаме да запазим общото в общата селско-стопанска политика, защото тези правила ще се спазват от всички. Те ще бъдат проверявани и когато одобряваме тези правила, ще разглеждаме нещата много внимателно и всички схеми трябва да са в съответствие с правилата на СТО. Ние ще го проверяваме това на европейско равнище. Също така ще проверяваме дали предложенията, да направени от държавните членки в плана, спазват тези основни правила. Все пак имаме някои основни правила на ниво дър... Европейски съюз и те ще бъдат прехвърлени в съответната ситуация. Да речем, разширената условност. Има там набор от правила, които са общи, но могат да се нагаждат спрямо местната ситуация, защото по този начин се запазва общото в общата селско-стопанска политика и също така се целят същите цели. И това ще го проверяваме в мониторинга и оценката. Така че в оценката на стратегическия план ще следим логиката и ще държим всички да спазват тези правила. Разбира се, ще има повече отговорност за държавите членки, но не можем да оставим държавите членки да правят каквото си искат. Защото все пак става въпрос за финансови интерес на европейския бюджет. Ще аудитираме системата и сега сме в ситуация, която много обсъждахме подхода на комисията а, към аудитирането. Спомняте си, с Сим имаше такава инициатива преди години. Въпрос дойде от вашата група. Защо комисията извършва а, системен одит, а не отделни транзакции? Защото веднъж, щом се аудитира една система и вие сертифицирате, удостоверите, че тази система а, е добра и че добре действа, няма смисъл да се правят а, такива отделни а, проверки, защото това означава, че нямате доверие, че вашата проверка всъщност е валидна. Това обаче няма да ни спре. А, това, че ще проверяваме отделните а, дейности, а, да пред, приемем конкретни а, дейности. В нашия набор от регламенти сме включили редица дейности, които могат да се предприемат, за да не се стига до непостигане на резултатите. Имаме и по-сериозни дейности. Когато видим, че корективните дейности не са ефективни, всъщност можем да спрем плащанията. Така че разполагаме с всички инструменти, за да гарантираме финансовия интерес на бюджета. Има, разбира се, и много други въпроси, на които съм готов да отговоря. Ако искате да ги изпратите към комисията по имейл или по друга процедура, можем да срещнем и техническо равнище и аз мога да ги предоставя, когато е удобно. Благодаря, господин председател, По процедурния правилник искам да се изкажа. Не може така да се разпределя времето за изказване. Ние по една минута, отговаряше по 15 минути. Трябва и на нас не се дава толкова време, колкото и на комисията. nas, w następnej kadencji. Следващия мандат след изборите ще има сигурно такава възможност. Извинявам се, казва председателят. Да преминем към точка втора ситуацията с сушата. От Швеция до Португалия има много високи температури. Те се отразяват на производството, доходите на селските стопани и скоро това ще доведе до липса на фураж за животните, опасности за хуманното отношение към животните и комисията е предприела първи стъпки. Така че давам думата на директора Думитро отново, но го моля да не бъде толкова пространен този път. На първо място, благодаря ви за тази възможност да обрисуваме ситуацията и да ви информираме за това как подпомагаме държавите членки, за да се справят с тази много трудна ситуация това лято. Какво се случва в Европа от гледна точка на климата първо? Ще се спра на второ място как това се отразява на културите и на растителността и на следващо място как се отразяват нашите действия. И така, виждате няколко карти всички ще се съгласят, че това лято е, беше лято на много крайни климатични условия, много горещина в голяма част от Европа, но пък и ужасно много а, дъжд в други а, части на Европа, като че ли се смениха тенденциите. Дъждът отиде там, където обикновено имаше слънце, слънцето там, където обикновено има дъжд. Така че а, се отразява това на селското стопанство, особено що се отнася до сушата. Споменах горещините. Това се случи през юли и август в доста части на Европа. В много от тях, особено от Централна и Северна Европа, имаме горещини, които продължиха дълго 6 до 9 градуса по-високи от обичайните температури. След това по-малко дъжд, съответно, или изобщо липса на дъжд, виждате, че това води до засушаване. И така, какво е въздействието? На първо място има въздействие върху площите, които се използват за паша и а, ливадите и всъщност няма толкова храна за животните също така се отразява и на културите. Цялостната а, година е с 7% по-малко от 5 годишната осреднена стойност. Най-низката прогнозна стойност за производство 2012 година. Най-голямото намаление в производството на зърни култури е в Балтийската област, Чехия, Австрия и скандинавските държави. Меката пшеница спада с 30 милиона тона, 9% намаление. Въздействието върху ечемика, както виждате, е подобно, като това на меката пшеница. Същите области се засягат. Това е обичайно, що се отнася до това, че това са близки по своя вид култури. И виждате и ситуацията за а, царевицата. А, малко смесени са тук резултатите. Добри условия в Централна и Източна Европа и е, Южна Европа, но лоши условия в северната част на Европа. И така, въздействието върху цените. Виждате, че за фуражната а, пшеница се покачват цените от май до август около 14% в Польша, например, и 43% в Франция. И също така, що се отнася до смилаемата пшеница имаше увеличение на цените 18% в Обединеното кралство, 26% във Франция. Това увеличение на цените се компенсира с а, а, загубите на селските стопани заради намалената реколта, но това а, се отразява и на цените за потребителите. Що се отнася до качеството на пшеницата за хляб, то продължава да бъде добро в Германия, Франция, Венето кралство, смесено в Румъния и България. Какво прави комисията? Действа бързо, мониторира този процес от самото начало. на май непрекъснато сме в контакт с държавите членки на всички нива. Имаше много контакти между а, министрите и комисията на техническо равнище, на а, ниво служби. На първо място искаме да а, припомним държавите членки с какво разполагаме, какво могат да използват. Много обяснения дадохме, много пояснения, много отговори на въпроси за да, програмите за развитие на селските райони, за въпросите свързани с дейностите с екологизиране, също така и изключенията за екологизиране, които могат да се ползват за производство на фуражни култури при земи, които не се ползват. Също така започнахме допълнителна работа за по, повече изключения, които могат да се ползват, дерогации от а, екологизирането. Също така дадахме възможност за държавите членки да дават до 80% за компенсиране на загуби и също така те винаги могат да използват нивото de minimis до а, 15 000 евро на селски стопанин за период от 3 години за селското развитие, могат да използват мерките за възстановяване на производството. това е свързано с ливадните площи, които са разрушени и също така изключенията да не подлежат тези селски стопани на на различни глоби, а, когато не спазват всички правила. А, и разбира се, държавите членки, ако имат необходимост да променят нещо, за да откликнат на ситуацията. Ние работим а, в близко сътрудничество с няколко държави членки, за да може бързо да се изминат тези програми, за да се осъществи всичко това. И ако променим програмата, знаете, в такъв случай на изключение, тогава а, допустимостта няма да е а, от самото начало на самата програма, а от момента, в който е подадено изменението. Що се отнася до изключението за неизползвана земя, Не. а, взехме предвид и условията за приоритетни екологични области и условията за сивооборот. И сега дори днес обсъждаме още една група, още един набор от делегации, отново свързани с възможността за производство на фураж, за да може държавите членки да се адаптират към периода за сейдба заради засушаването няма как да се спазят старите срокове. ако се върнем на темата за упростяването, виждате колко са неадекватни старите правила, как всеки път трябва да се намесваме в такива случаи. Също така, може да обявят форс-мажорни обстоятелства държавите членки. Така те упростяват на ниво държава членка и селските стопани няма да бъдат глобявани за това, че спазват а, своите задължения. И също така сме дали пояснение за възможността да се добавят други държави членки за тези изключения, дерогации. Още дерогации ще, изпъл... ще обсъдим днес и се надяваме още в началото на а, септември държавите членки да могат да ги използват. Също така а, аванси обсъждаме за пряката подкрепа, за 50 или 70% за пряка подкрепа и да ги изплащаме от 16 октомври, а не от 1 декември. Така че ще плащаме повече и по-рано, за да има достатъчно разполагаемост на средства за селските стопани. И така следим интересите на държавите членки. 17 държави членки о, а, кандидатстват за по-ранни или по-големи аванси. И също така за екологизирането имаме 14 държави членки, които питат. Ако а, днес още държави членки изразят допълнителни нужди, ще ги включим в предложението на комисията и ще приемем решението. В същото време се обръщаме към всички държави членки да ни актуализират информацията още утре и дали е необходимо допълнителни действия и дали действията, които предприемаме сега, са достатъчни за тях. Благодаря много. Виждам много желащи за думата. Минута. Всеки има по минута, за да може да има и отговор. Благодаря, господин председателю. Комисията реагира в този случай много бързо и ефективно и им благодаря за което. Но става дума тук за справяне само с симптомите. Как в бъдеще може да се намали въздействието на измененията в климата върху а, селското стопанство? как ще се реши проблема с съдържанието на хум... на хумус в почвите. ние осъзнахме, че имаме проблем с плътността на почвите. Селските стопанства стават все по-големи трябва да направим нещо от тази връзка, за да могат почвите да съхраняват повече вода. Смесените култури също трябва да бъдат насърчавани. В цялата селскостопанска система нещо трябва да бъде променено и се надявам всички да го разберат. Мерси, месье президент. Мерси да Благодаря, господин председател. Благодаря, че включихте тази тема в нашия дневен ред. Господин директор, връзката с а, вашата предишна презентация за мен е а, огромна. Преди няколко минути обяснявахте как сателитите ще ви позволят да научите важни неща а, и да не правите проверки на място и така нататък. А пък сега а, нищо не споменавате за това. Защо в а, рамките на са, упростяването говорите за тези салетити, салети, сателити, а, но а, тук не ги споменавате. Трябва да се постараем да а, нахраним животните с всички средства, с които разполагаме. А, да има а, паша, където е възможно да се създадат условия максимално а, бързо, а пък може да се окаже така, че тези селски стопани ще бъдат наказани. А, струва ми се, че трябва, а, изправени пред тези горещини, да реагираме спонтанно, без да чакаме а, купища хартии и документи, които вие ще а, произведете, вместо да използвате възможностите на сателитите. Благодаря, господин а, председател. Моето изказване е същия дух като на колегата. Смятам, че а, виждаме много ясно как селското стопанство е първата жертва на а, пром... климатичните промени и не ми е никак приятно, а, че а, в предишната си презентация говорихте отделно за постигането на екологичните и селско-стопански цели. Благодаря. Тази година поради сушата 50% от пошите не, би, не бяха обработени. Има задължения договорни задължения с купувачите и са необходими определени количества, но пък реколтата е ам, спаднала значително. Може ли да ам, да не се прилежат санкции, в които договорите към купувача не се изпълняват. Тази година беше особено изненадваща и ни поплаши. Не знам дали така ще се случи и следващата година или последващата. Много селски стопани са скептично настроени спрямо климатичните промени и всички тези мерки, които сега обсъждаме и които са предприяти, са много важни. И ако мислим за новата селско-стопанска политика трябва да мислим и в духа на управление на риска. Какво ще правим в бъдеще, когато се изправим пред подобни ситуации? Може би не е нужно всеки път да се обръщаме към Европейската комисия а, изведнъж и при всеки такъв случай. Може би държавите членки има такива, които могат да работят при всички условия. Тоест, селско-стопанска политика, която да действа при всички условия. Така че, вероятно, ни трябва съвет за това какво да се прави при по-трудни обстоятелства. Това е една от темите, които трябва да включим, когато обсъждаме новата ОСП. Благодаря, господин председателю. Сушата има различни измерения, има различия и в добива от единица площ. Върху някои земеделски земи реколтата е на 100%, на други в близост е 40%. Комисията отклони е, заявление от Германия за нивелиране на земеделските площи. Комисарият Холган допринесе за това 100 000 квадратни метра площ в Германия да бъде лишена от своята растителност. Майка ми ще стане 95 години и казва, че не може да се сравни с ситуацията от 1947 година, когато месеци наред не е валяло. Благодаря. На ниво държави имате от до 80% помощ за покриване на а, щетите, щетите, свързани с а, а, засушаване и така нататък. И тези средства са налични а, на национално равнище. Комисията говори за устойчивост и околна среда. Това е добре. Но сега сме изправени пред а, засушаване много сериозно, особено в Южна Европа, не е ли добра идея ОСП да обхване по-ефективно териториите, които се превръщат в пустини? А, това е риск, който ще се отрази на всички ни и трябва да се подкрепя по-добре. Благодаря, господин председателю. Благодаря на комисията. Трябва да кажа, че наистина на време се намесихте с адекватни мерки. Това от една страна. Но съществува криза, съществува голямо бедствие. Вижте какво случва с реколтата на, от картофи, от ам, ам, царевица. Това се отразява и е, на млекопроизводството и изхранването на животните. От Бразилия и от Америка се налага внос. Недостатъчно е времето за обсъждане на тази тема. В Европа няма еднакви условия, няма еднакви правила. Целият замеделски сектор трябва да бъде поставен при равни условия. Следващия оратор. Сушата в Европа е а, с различно въздействие. Стигна се до там, че някои замеделци трябваше да изколят животните си това, което се случи, наистина е доста крайно. Но за мен съществува въпроса, свързан с действията на комисията. Е, ясно е, тя действа на време, използва всички възможности, но дали държавите членки действат адекватно? Става въпрос е, за това данъчно право, за изравняване на печалбите. Някои държави член го, го правят, в Германия не. Ако има загуба на доходите, в размер на 20% се предвиждат компенсационни плащания. Това е съгласно Омнибус. В Германия обаче има друг стандарт за 30% загуби на доходите през последните 3 години. Не може ли да се прави изключение, сроковете да се съкратят и замеделците да получават средствата по-бързо? Bom, venho de testemunhar a situação dos Açores, onde a seca dura praticamente desde março, abril. В Португалия от март и април са засушаванията в някои от областите и това се отразява на населението. И преките плащания и адаптацията към екологизирането не стигат. Не стигат. Не са достатъчни. Трябва да има по-осъзаеми отговори на тези проблеми, тъй като има възможност системите за водонапояване да се адаптират към новите нива на валеж, които е, са много променени. Уважаеми господин председателю, всички са на едно мнение, че ситуацията е много драматична и лоша в момента в Европа. Обсерваторията в Европа, която отговаря за същите, също го потвърди по правилата се предвижда 15 000 евро в размер на в продължение на 3 години. През последните години имаше много природни бедствия и в Белгия тези суми не са изплатени. Това правило де минимис не може ли да бъде засилено? И на следващо място, да, неш, някакви действия са предвидени, но на място ситуацията е много драматична и трябва да се направи повече. Трябва да се прояви креативност и да се види как земеделието може да оцелее, да се разменят най-добрите практики и да се предвижда конкретна помощ за земеделците, защото през лятото не си имаше сериозен недостиг на вода. Obrigado, Sr. Diretor. Eu, eu também venho de Portugal, mais especificamente dos Açores, e que é um arquipélago при Португалия, в Португалия Азорските острови, наистина, както каза господин Виергас, от март насам има много сериозно засушаване. И а, колегите в Азорските острови а, правят всичко възможно да подпомогнат селските стопани, защото там стопанството основно ам, отглеждане на крави и зърнени култури. А, климата наистина се отразява много сериозно на Зорските острови. 2007 също се случи това и тогава имаше и горски пожари. Ерозия на почвата продължава. много сериозни валежи фактически попречиха на други култури. Трябва да се намали засушаването, но по-важното е да си припомним, че няма как да разглеждаме тези явления отделно, валежите и засушаването. Това се отразява на всички. Чуваме различни мнения. Понякога казваме едно и същото, понякога не. Не може да се действа по същия начин и за напред. И когато дойде бедствие, да се изпращат пари от Брюксел. Трябва да се а, види по какъв начин може да се промени селското стопанство, да се промени управлението. Не сме на едно и също мнение – трябва да се преосмислят нещата. Не може в бъдеще винаги след дадена катастрофа да се отпускат средства. Господин Буда, благодаря господин председателю. Много накратко от мен трябва да се фокусираме върху следното. Сушите започнаха в началото на годината. Тогава засяването беше отложено, което отложи събирането на реколтата. Трябва да има някакъв механизъм за замеделските стопани, така че да могат да купуват фураж предварително. Ако се е отпускат по-рано, помощите те трябва да бъдат предназначени за закупуването на фуражи от замеделските стобани. Следващия оратор. Благодаря. Някои колеги казаха, че инструментите за управление на риска са много важни. В бъдеще ОСП трябва да разполага с тях. Трябва да се фокусираме върху качеството на почвите. Това да бъде включено също в ОСП. Но Независимо от това какво е, земеделие провеждате конвенциално или биологично, проблемите са едни и същи, когато има природно бедствие. Какви са отговорностите на ГД околна среда? Има някои примери свързани с срока за кандидатстване за помощи. Има конкретни дати, но ако да речем има проблеми с засяването и реколтата, трябва да се предвидат по-дълги срокове. Същото се отнася и до разоряв... обработването на земята има нужда от по-голяма гъвкавост и а, там също да се предвиждат а, други срокове. А, госпожа Магинес, благодаря. Смятам, че комисията ни о, о, показа, че може да реагира навременно, като действията се усетиха и в Ирландия. Някои части от страната ни бяха засегнати по-лошо от други. Имате ли оценка на състоянието на фуражите в Европейския е, съюз? Ще се увеличат разходите, ако липсва фураж. Отглеждащите зърно също са в затруднено положение. Реколтата спадна, но пък цените се покачиха. Същото се отнася и до производителите на картофи. Ако тези бедствия се повтарят, не можем да говорим само за кризи, трябва да говорим и за конкретни провени по ОСП. Следващия оратор. Благодаря. Ситуацията показва, че селското стопанство страда от измененията в климата. Инструментите за управление на риска трябва да бъдат взети предвид в следващата ОСП. Комисията посочи този проблем и ние работим съвместно с държавите членки. Имам два въпроса към вас. Проблемът е изходен е в много държави членки. Има малко мерки в други държави членки които се предвижат. Вие казахте, че всички държави членки трябва да се обединят и да видят как ще компенсират нанесените щети. Този доклад, който в момента се изготвя, може да се представлява основа за предприемането на нови мерки. Следващия оратор. За тези 4 години и половина, през които съм тук ми се струва, че тези въпроси се задават редовно. Сушата засегна всички в Европа. Трябва да се направи нещо по въпроса, защото ам, тук всички са потърпевши от ляво и от дясно и от центъра. Имам въпрос към комисията. Ако сегашното ви предложение по ОСП действа в момента, какво ще се промени от гледна точка на ускоряване на мерките, действията на държавите членки и в дългосрочен план какво ще се направи, за да се смекчат въздействията върху селското стопанство? Какво може да направи комисията, за да се подобрят нещата? Следващия оратор. Пане Przewodniczący, я имам takie pytanie. Благодаря, имам въпрос. Аз съм от Полша, страна, която беше засегната на 100% от сушата. Много площи бяха унищожени миналата година от силната буря. 12 милиона бяха отпуснати, поне така беше решено, но средствата все още не са изплатени. Реакцията е бавна и съответните общини не можаха да си възстановят разрушената инфраструктура. Um, Относно сушата, бяха подадени заявления за помощ по член 221 от Акт 1308-2013 година. Трябва ли сега да чакаме отново година или повече? Кои конкретни средства ще бъдат изплатени? Sorry, Chairman. Uh, um, look, drought is terrible, and I think if you listen to the different stories, where I come from, drought was not the problem. Е, Сушата не беше проблем при нас до такава степен. Там, откъдето произхождам, нямахме сериозни проблеми. If the regional conditions are correct, there should not be an imposition. Ние ам, Трябва да проявим гъвкавост. Две години е, една след друга не, са, не си приличат. Може би трябва да се вземе това предвид и не ем, всяка мярка може да се прилага навсякъде в Европейския съюз. Този път смятам, че проблемът с фуража е сериозен има а, наистина земеделски стопани, които ще изпаднат в а, доста, доста затруднено положение. Благодаря. В Лемонт имаше статия миналата седмица. Там а, се говори за деблокиране на средства в а, Германия след дълги периоди на суша. Така че много страни действително бяха засегнати от сушата, сред тях и Франция. Германия и Швеция вече, вече обявиха своите мерки за компенсиране, без да се консултират с съседните държави. А дали всяка държава трябва да решава проблемите си, както реши сама. Председателят. Благодаря ви за поставените въпроси. Господин директор, имате думата за отговори. Да, аз ще започна с отговор на някои от конкретните въпроси, които бяха поставени. Първо, каква щеше да е ситуацията, ако се прилагаше сегашният модел на ОСП? държавите членки ще, щяха да са в състояние да вземат незабавно сами решение, без да чакат консултация с комисията и да могат да организират работата си фермерите в съответствие с конкретната ситуация. Така че тази гъвкавост ще е на разположение на държавите членки в, в бъдеще. Няма да се определят всички тези елементи в Брюксел, тъй като процедурата отнема време, има изисквания за консултиране и прочие. Иначе държавите членки ще могат да вземат решения. И господин Дантен попита какво щеше да е положението, комисията действаше бързо. Ние взехме максимално бързо решение, но въпреки това държавите членки трябва да ни кажат, ние имаме проблем, трябва да постъпи заявка от тяхна страна. А, ние извършваме дерогация по отношение на а, проблеми, свързани с климатичните изменения. Ние все повече чувстваме ефектите от климатичните изменения, така че обръщаме сериозно внимание върху действията, които се предприемат в рамките на ОСП за защита на околната среда и всички да работим за намаляване на ефекта върху климата. Имаше конкретен въпрос за количествата на лични фуражи в Европа. За щастие има натрупани запаси от фуражи, така че няма опасност в Европа. дали трябва да сме по-активни или да действаме след събитията. Ние искаме ОСП да разполага с много повече инструменти, за да се справя с рисковете. Нашите фермери трябва да разполагат с нужните възможности сами да се защитят. Трябва да имат повече инструменти за управление на риска. Тук не сме особено успешни и ако имаше някъде един общ фонд и селските стопани, животновъдите можеха да се обърнат към него за решаване на проблемите си с липсата на фуража, щеше да е добре, но за съжаление много малко са държавите членки, които имат подобен инструмент на разположение. Има също сега опити това да се подобри така че държавите членки да разполагат с повече инструменти. Трябва в бъдещата ОСП да се предвидят повече мерки, свързани с защитата на околната среда и климата. Трябва да се насърчават системи, които са от полза за околната среда и климата. И трябва да се гледа сериозно на този въпрос. Относно дейността на комисията. Разбира се, има някои действия от държавите членки, предприятия. Обсъждали сме на двустранна основа много въпроси с някои от държавите. Казваме, вие имате на разположение инструменти, използвайте ги. Има нещо, което вече е на лице. Така че, когато има форс-мажорни обстоятелства, не трябва да се санкционират селските стопанни. Сега дори още по-широко е тълкованието на форс-мажорни обстоятелства – ние искаме да се намали административната тежест, която изискваше всеки отделен селски стопанин да кандидатства по-отделно. Сега всички, регио... всички фермери от даден засегнат регион могат да кандидатстват заедно и няма да бъдат обект на санкциониране за това, че не са изпълнили определени условия. Относно дерогациите, ние трябва да разгледаме каква е ситуацията която да позволява производството на повече фураж от страна на селските стопани. Те трябва да имат стимули по програмата за екологизиране, за да могат да отглеждат повече такива фуражи. Например, след като са прибрали основната култура, също периода за задържане, периода за отглеждане на една култура вместо смесеца от култури, както се изисква по законодателството в момента, за да може тези култури да се използват в последствие, след като е пребрана реколтата и като фуражи. Първата дерогация вече е приета. Има увеличаване и на авансовите плащания. Правим оценка на ситуацията и комисията е в непрекъснат контакт с държавите членки. Утре е крайният срок за подаване на най-актуална информация. На базата на тази информация ще видим дали има и други действия, които трябва да се предприемат от наша страна. Председателят. Благодаря ви. Искам да да кажа, че това, което искахме да разберем от вас, възможно ли да има някаква подкрепа от страна на Европейския съюз, не само авансово плащане на, а, на а, преките плащания, които са допустими, но допълнителна помощ, тъй като бюджетите на държавите членки няма да могат да си позволят подобна подкрепа. Господин Ропе има думата. Вие казахте, че ще обясните въпроса с форс-мажорните обстоятелства и за това, че ще въжат специфични условия. Трябва да се има предвид следния случай дали земеделски стопанин, който е подписал договор с даден купувач и не е могъл да събере реколтата си поради тези мажорни обстоятелства, може да не спази договорните условия в които са заложени количествата продукция. Какво ще се случи в такъв случай? Писемnej. Niech Пан skieruje także pytanie w formie pisemnej. Pan poseł Des, minuty. Моля, подайте вашия въпрос в писмен вид. Имам конкретен въпрос. Много замеделски стопанства няма достатъчно фуражи. Ем, има ли някакви изключения, които ще се предвиждат е, и за биопродуктите? One minute, please. Yes. Въпросът за допълнително финансиране от комисията ще поставя този въпрос на комисаря. Няма да мога да отговоря на него сам. Въпросът за това дали фермерите ще бъдат освободени от задължения. Те ще бъдат освободени от това да не им се налагат санкции при изпълнение на дадени условия за получаване на плащанията търговските отношения на фермерите е, са въпрос, който е извън на ОСП за биологичното земеделие. Те могат да се възползват от всички дерогации, от по-високите авансови плащания. Това е гарантирано и за тях. За дерогациите, ако те се намират в ситуация, която е свързана с задължения по програмата за екологизиране, те ще бъдат освободени от тези изисквания, така че те ще се ползват от същите изключения. Благодаря ви много, господин директор. Секретариатът ни ще се консултира с координаторите и с съветниците. за да видим дали не трябва да се обърнем към председателя на Европейската комисия по въпроса за сегашната суша, тъй като това сериозно накърнява конкурентоспособността на земеделието в Европейския съюз. 1 до 1 милион евро не са достатъчни. Ще са необходими повече средства в бюджетите на държавите членки. И ние трябва да обърнем внимание на този въпрос. Той трябва да се отнесе до Европейската комисия, за да може да се намери решение. Освен това, искаме повече информация от страна на комисията. Може би ще можете да ни предоставите повече детайлна информация от държавите членки ние ще поискаме такава за пленарното заседание. Благодаря ви, господин директор. За вас днешната сутрин не беше лека. Искам да ви пожелая всичко най-добро. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви за сътрудничеството. Преминаваме сега към следващата точка от дневния ни ред. Точка 18. 17 точка ще бъде разгледана по-късно, което означава, че сега давам думата на господин Агню, създаване на програма за околната среда и действията по климата Life. Господин Агню, имате думата. За мен е голям ден, тъй като изготвим становища за Европейският парламент. Освен това, имам рожден ден. Не съм бил на честване на рожден ден, където да не ми пожелават честит рожден ден. Аз съм бил в контакт с множество специалисти по климата, аз съм наясно, че има климатични изменения в Европа през последните 2000 години и сигурно ще има такива в бъдеще, но аз не считам, че човечеството и земеделието могат да подобрят климата като цяло. Аз съм също толкова зелен, колкото зелените. Ние имаме климатичен отдел в а, моя избирателен район. Беше проведена а, конференция, свързана с влиянието на CO2 емисиите върху затоплянето на климата. А, и това беше странно, защото междувременно беше публикувана книга за нов а, а, период, ледников период. Говори се сега, че ще има покачване на нивото на световните океани с 5 до 10 метра и ще се промени климата към средоземноморски. Аз се слушах всичко това с изумление. The 30 years, of course, were up by two. Ние забелязваме, че няма някакви е, драстични затопляне на климата. Сега се говори за климатични промени. Аз загуби голяма е, част е, от реколтата от свекло, тъй като се очакваше сериозно за студяване, въпреки че се твърдеше, че няма да има такова застудяване поради нивата на CO2 в атмосферата. Създава се впечатлението, че има манипулиране на статистическите данни за определени цели. Филмът на Алгор също и и изказвания от панелът експерти по климатичните промени допринесоха за това. Твърди се, че влияят парниковите газове, като се обръща особено внимание на CO2, като се загърбват останалите емисии. Ние направихме спътникови измервания и това беше в зоната на тропическите гори, където влиянието на човешката дейност е минимално. Нещата опират до това фермерите да не използват трактори за обработката на земите си, но няма ясно дефинирани цели. Какво ще се счита за подобряване на климата и намаляване на СО2? Дали се струва да загубим производство на храни за постигане на подобна цел? Има емисии на метан от животновътството, има сега нов продукт, наречен Bird Converter. Но няма да се използва бюджет от PoLife за това. И метанът, който се изпуска от кравите, ще премине през инсталации, които ще се, ще се превърне в по-безвреден. Но това се случва така или иначе, когато се смесва метана с атмосферният кислород. Бюджетът на Лайф може да се използва, например, за програми за отглеждане на дребни преживни животни Азотният окис също влияе на климатичните промени. И това е свързано с отглеждането на пронтиидови култури. Комисията сега иска да насърчи отглеждането на повече такива. Ако комисията мисля сериозно по тези въпроси, трябва да даде възможност да се използват съвременни техники за отглеждане на животни. Аз съм примахнал думата смягчаване, тъй като ключовата дума е адаптация. Климати, климата ще се променя и е необходимо да се адаптираме към тази промяна, както казах и по-рано, а да не си губим времето в опити да го предотвратим но със сигурност фермерите не гледат с добро око на предложението да намалят своята съскостопанска дейност с цел опазването на климата. Председателят госпожа Шраер има думата. Благодаря, благодаря на докладчик Агню за неговото установище през следващия бюджетен период от 20 2027 комисията иска да увеличи средствата по програмата LIFE с 60%. Докладчикът не изразява позицията на НП, защото ние не искаме да има свръхсъкръщаване на бюджетните средства. Не смятаме, че това 60% на увеличение е адекватно, като се има предвид, че се предвижда намаляване на средствата и за рибното стопанство. Сред гражданите има недоволство, що се отнася от директивата за местообитанията климатичните изменения трябва да бъдат взети предвид. Докладчика твърди, че се очаква нов ледников период. Това едва ли е, е научно обосновано. Докладчикът не може да отрече, че е, действията на, на хората нямат въздействие върху климатичните изменения науката е стигнала до своите заключения, що се отнася до човешката дейност и отражението и върху околната среда и климата. Докладчика има някои предложения, свързани с програмата. Като цяло, комисията предлага добра структура и а, трябва да се предвидят повече предимства за земеделците. Понякога мерките не са целенасочени, като да речем отнемане на площи от земеделците и Не може да има разлики между държавите е, членки, както има разлики между Холандия и Германия, които с, ам, понякога са много големи. Не може на 20 км разстояние нещата да изглеждат по различен начин а, и да бъдат финансирани по различен начин програмата Live. Земеделците обработват земята и са изправени пред редица предизвикателства. В Политиката за климата няма достатъчно внимание, което да е отредено на премахването от почвата на съдържанието на въглероден двуокис. Трябва замеделците да бъдат подпомагани адекватно. Нека да работим върху подобряване на предложението, така че да се запази биоразнообразието и да се намалят въздействие изменението в климата. Следващия оратор pani poseł Melior. Pani poseł? Благодаря, господин председателю. Надявам се, че и на мен ще ми дадете повече време, както и на колегата. Социал-демократите и зелените на 21 в Агри протестирахме срещу това господин Агнил да бъде докладчик по това становище, но консервативното мнозинство спечели. Сега виждаме колко сме били прави. Не може да се твърдят а, такива неща а, от а, докладчика и да се дава възможност а, да се изготвят такива доклади, които всъщност са по теми от голямо значение. Цитира се британски учен, който цитира палеоклиматичните е, данни, е, на които ще се очудят дори динозаврите. Климатичните цели са определени на европейско ниво. Планира се от 2021 до 2027 да се отпуснат 5,5 милиарда евро за отделните програми. Земеделската комисия пропуска възможността да изготви едно сериозно становище свързано с измененията в климата. Господин Агнио твърди, че въздействието на човешката дейност и изменението на концентрацията на въглероден двуокис нямат връзка. Има програми за енергетиката, които според него са несъстоятелни. Той смята, че отделните програми трябва да бъдат премахнати. Трябва да се подпомагат само мерки, свързани с измененията в климата, защото те са неизбежни. Той а, се основава на проучване от 2003 година на двама учени, един геолог и един астрофизик. Колегата днес има рожден ден и аз ще му направя един подарък. В Потсдам откъдето произхождам, има институт по климатология. В този институт има реномирани климатолози. Те изготвят становище по този въпрос. Тяхното проучване ем, обхваща съмнителните методи на учените, които вие цитирате ам, стотици милиони години се цитират при вас. Ние говорим за поколения. Две преди е нас и едно след нас. Това поколение на нашите деца и на нашите внуци. Трябва да наблюдаваме в този период драматичните развития. По... Не смятам, че днес а, а, можем да видим как ще изглежда света след стотици милиарди години. Нека да кажа нещо про програмата Лайв. Приветствам, че програмата ще получи 60% повече финансиране, може и да е повече, разбира се. Климатичните цели са заложени от 2300 година. Предвижат инвестиции в размер на 177 милиарда евро на година. Програмата LIFE няма да се ограничава вече за период от 7 години, ами е, ще може да се продължи и след 2027 години. За нас това е много важно. В нашите изменения ще се опитаме да компенсираме безмислицата, която ни представи е, докладчика, за да можем да стигнем до една много разумна и добра програма Live в Европа. Pani poseł przekroczyła pani 4 minuty, ale. E, Разполагате за 4 минути и очакваме да подадете изменения. Благодаря, господин председателю. Колегата Егню става за смях тук в комисията и то редовно. Нека а, гражданите да помислят следващия път по-добре, когато гласуват цялата комисия става за смях заради него, както и целият парламент. Обаче има конкретна отговорност, която трябва да се поеме. Колегата Агню беше избран за докладчик с едно мнозинство от десни партии, които сформираха коалиция. Тук включваме гласовете и на НП, и на либералите имаме задължение, което а, почива на една вътрешна процедура и то според мен е погрешно. Госпожа Орике Мюллер и господин Дес в своите изказвания а, да се разграничават от този доклад и тези теории за конспирация. Смятам, че можем да сме на различно мнение, можем да обсъждаме разгорещено. Има обаче научни области, където резултати се тълкуват различно, но има научни области, в които има неоспорвани резу... заключения от учените за това, че човешката дейност има въздействие върху климата. Ние тук сме представители на европейските граждани и не можем да се отклоняваме от научните становища. В противен случай ще изгубим доверието на гражданите. Нека ЕНП и либералите да са отворени за научните постижения. Призовавам ви да се разграничите от току-що представения доклад на господин Агню? На е, справоздание komisji, opinia komisji Становището на нашата комисия ще включва изменения. Вие като докладчици в сянка имате правото да представите такива изменения. Ако бъдат подкрепени с мнозинство, ще има нов формат на доклада. Уважаеми колеги, в пресата рядко се обръща внимание на нашите доклади, но днес сутринта в австрийско в австрийско а, радио чух изказването на господин а, Вайц. Сега ще ви цитирам нещо. Ако започнем да противоречим на научните постижения и а, ще се а, и се подведем от теориите за конспирацията, ще се дискредитираме. Относно глифосата имаше оценка от всичките компетентни агенции и органи. Нещо е важно да се каже. отправяте критика, че господин Агню е имал възможност да изготви този доклад. Ние всички сме избрати по демократичен начин, както и господин Агню. Хубаво е, е да отразите неговото право да изготви това становище, дори да му противоречите. Добре е да работим по същество. Господин а, председателю, искам а, да представи становището на нашия докладчик в Сянка, който има право на две минути. Ще а, се спра само на съдържанието. Ние, Алде, приветстваме предложението на комисията и сме доволни от него. Ние смятаме, че с програмата Live наистина ще се даде възможност да се запълни нишата между ем, техническото изпълнение и ем, научните изследвания. Е, радваме се, че средствата ще бъдат увеличени и се радваме, че фокуса ще постави върху чистата е-, енергия. Колегата посочва, че не сме съгласни с предложените категории за отслабване на измененията в климата. В момента все още усещаме последиците от лятната суша. Знаем, че трябва да оставим чиста нашата планета за, след, за едните поколения. Ние не сме съгласни с становището на докладчика и ще внесем изменения. Моля да ми помогнете, казва председателя, като се придържвате към е, времето за изказване, което е в рамките на една минута. Госпожа Анри, благодаря, господин председател. Искам е, да благодаря на докладчика, е, на докладчиците в сянка благодаря, но не благодаря на докладчика. Аз съм координатор. Той се самодискредитира освен това, той също дискредитира Европейския съюз, комисията, Агри на Европейския парламент, както и вас като председател на тази комисия. Вие знаете, че работим заедно с комисията ЕНВИ, така че е добре, че Дента се включи също споменаването на договора от Париж не може да се избегне. Трябва да има до разработване на темата. Как можем да приемем това, което се съдържа в това становище. Считам, че докладчикът е опасен. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Аз съм напълно несъгласен с господин Агню и това, че той отрича съществуването на климатични промени. Аз ще представя изменения за да коригирам това, което той предлага. Той като съпредседател на работната група по програмата LIFE, аз приветствам предложението на Европейската комисия, което подчертава важността на тази програма и признава успеха и, и европейската добавена стойност. Ние говорихме наскоро за засушаването. Предлага се 60% увеличение на финансирането на програмата. Това увеличение е важно, тъй като съответства на необходимостта от финансиране, по лайф, за да се премине към чиста енергия. Още е само няколко минути, ако ми позволите, господин председателю. Не може всичко да се вмести в 30 секунди, така че ви моля за още една минута. Аз приветствам решението да се гарантира добри, качествени проекти, добро географско разпределение, справедливо разпределяне на проектите. Приветствам също опитите да се упростят и оптимизират правилата на програмата. Ще внеса изменения. Господин Бранен. Да. I think as many of you know, um... Много от вас знаят, че държа една тухла от дърво в офиса си и а, попитах а, тази тухла нещо тази сутрин. И така, попитах тухлата какво означава промени в климата а, и а, тя ми отговори и съм си записал какво ми отговори определението. А, промените в климата също така известни като ам, глобално затопляне са известни като промяната в а, а, промяната на температурните нива през годините и така нататък. После попитах Вярно ли е, че съществува промяната на климата? Тя каза да, има доста широко ам, съгласие, че съществуват климатичните промени и те са ам, основават и причините за тях са човешките дейности. И каква е основната причина, попита след това аз, а име, и тя ми отговори. основно твърдите горива и дейността на хората, като селското стопанство и обезлесяването също и те допринасят. Така че в заключение, що се отнася до климатичните промени, съгласен съм с моята дървена тухла, а не с вас, господин Агнио. Благодаря, господин председателю. Ще се върна към Орике Мюлер. Не можем да даваме изготвянето на становища на а, всякакви хора, включително на евроскептици. На следващо място можем да им дадем а, да разработват и темата за бъдещето на Европа този доклад, който ни представи той, трябва да бъде, изправен в, трябва да бъде изпратен в ЕНВИ, да бъде подложен на преговори. По-лошо не можем и да си го представим. Това трябва да запознаем някои от хората, които занимавам с глифосата, с господин Агня. Становището на НП беше ясно изразено беше казано, че е, средствата са прекалено много, трябва да се направи нещо по въпроса. Вие да не сте се съюзили нещо. Климатичните изменения не са предизвикани от човешката дейност. Това беше едно от твърденията. Нека да не създаваме паника. Ясно е, какво ни свързва. Не трябва да се подаваме на такива случайности, при които се излъчва докладчици господин Агню. Нека да не даваме отговор на твърденията на господин Агню. Трябва да говорим е, сериозно за програмата Life, а не да изпадаме в риториката на е, която е типична за Тръмп. Нека да направим всичко, което е по силите ни. Pan poseł Agniu otrzymał poważnego partnera do dyskusji. Мисля, че сега вече има сериозен партньор, господин Агню, в дискусията. Господин Шат, предполагам. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от Урика Мюллер. А, мисля, че в голяма степен като демократи, по демократичен начин ние избрахме господин а, Агню като докладчик. Ако има сериозни доводи, може да се промени доклада, но откакто съм влезна в политиката, следя да използваме ресурсите разумно. но нека да не се разгорещяваме тук всички на празно и да не се обясняваме за дървени тухли и така нататък. Много повече въглеродни двуокиси са имало още преди да има наука за климата. Гренландия, когато е открита, 12 и 13 век са се отглеждали различни култури там. В Бавария са е, е имало определен вид птици, които сега, което сега ни очудва, а черещите са озрявали през март. А, а пък сега говорим за най-големи наводнения, а е имало периоди, в които Дунав е бил толкова пълноводен, че а, са строени мостове, които сега е, от които сега няма вода. Не ме прекъсвайте, защото е, другите групи имаха вече доста повече време. През 60-те имаше и заявление, че от страна на научните е, работници, че ще предстои заледяване. А, сега съм много скептичен спрямо това, което заявяват не, нямам доверие на Института по климатология, който беше споменат. Председателят прекъсва оратора. Мисля, че е абсолютно необяс... необоримо заявлението, че човешката дейност се отразява на климата, но това да наричаме хората глупави, тези, които не са съгласни с нас, няма никакъв смисъл. Те няма да се присъединят към нас, няма да ги убедим, когато ги наричаме глупави. Това, което пък аз искам да направя, е да ги присъединя към моето мнение, защото това е в посока грижа за моите деца трябва повече средства за финансиране на програмата Life и да се създават обстоятелства, а, при които хората от Испания могат да създават, да продават а, про, а, портокалите си в Съединените щати посредством а, разумна търговска а, р, тъ, търговско споразумение не трябва да си противоречим. Благодаря, че се спазихте времето си. Следващия оратор има думата. Благодаря много, господин председател. Мога ли да кажа, че всеки има право на мнение? Много от вас е, са съгласни, но не може да сте демократия, ако го е, отричате. Социалистите и зелените е, още вчера отрекоха правото на а, който да било от Обединеното кралство да посети определено заседание. А това са уж демократи. Ето защо смятам, че трябва да се запитат. И поздравявам господин Агнио за рождения му ден и му желая всичко най-хубаво за бъдеще и много рождени дни, но все пак всеки си има право на мнение. И както казахте, господин председател, всеки има право в тази комисия да направи предложение за изменение, да направи това, което смята за разумно и да гласува така, както смята за добре, след 6, 7, 8 седмици или когато това предстои. Това е начинът по който работи та, нашата комисия. Така винаги е работила от години насам. Аз лично смятам, че и двете страни, е, честно казано, е, са много крайни и и вероятно с възрастта и вече след толкова години благодаря на Господ, че ме кара да осъзная, че всички сме много кратък е престоят ни на тази земя и сме я наследили от предците си и нашата отговорност е да я предадем на нашите деца поне в такова добро състояние, в което сме я наследили. И смятам, че това е нашето задължение. Задължение и отговорност. Господин Сантос. Благодаря, господин председател. Не очаквах да взема думата, но това, което беше казано от господин Агню, е престъпление срещу планетата. Един политик трябва да допринася за доброто управление ако искаме да се противопоставим на деструктивните процеси, трябва да предприемем нещо, трябва да се адаптираме към променящата се е, геология, но и да си даваме сметка за ефекта от нашите действия. За първи път признаваме ролята на хората и цивилизацията Учените признават, че поне три важни граници сме преминали азотния фосфор и генетичното разнообразие и е, климатичните промени са една важна граница, но има и други. Ако не уса знаем а, възможностите за нови а, начини на управление, а, ще а, извършим престъпление срещу човечеството. Благодаря, господин а, председател. Мисля, че господин Агнио никой от нас не е изненада, но това, а, което а, ме изненада мен е становището становище на господин Дес вероятно в НП има такива течения, същото явно е и за Ауди валидно, но и представителите на Ауди тук в комисията ни позволяват действително да зададем този въпрос. Но е вярно, че Комисията по селско стопанство е много важна. А, ние се борим срещу промените в климата и е вярно, че селското стопанство е един от елементите, които допринасят за промените в климата и а, програмата LIFE определено е направила своя принос. Трябва наистина да направим така, че за следващото поколение да е възможно да живее на тази планета. Не съм убедена, че това ще стане с предложенията, които бяха направени днес. Господин Агню, ще е, се наложи сигурно накрая е, да си махне името от този доклад, защото накрая като го а, гласуваме едва ли ще е възможно да се ам, гласува от нас положително. Госпожа Магинес. Благодаря, господин а, председател. Извинение към докладчика а, за това, че не бях в. А, за това, че не бях в залата, когато той направи своето представяне. Явно съм изпуснал нещо голямо, ще го а, гледам допълнително. Не знам за другите дали вие го усещате, но поне температурата в тази зала е доста висока. Лайв помага на много е, селски стопани с малък мащаб, с много специфичен ландшафт и предишната ни тема има връзки с сегашната, така че аз не се притеснявам толкова много за гледището на Джон Стюарт Агню, тъй като той може би няма да е много дълго с нас, но ми се струва, че този доклад трябва да е смислен за селските стопани за Европейския съюз. Също така смятам, че Европейския съюз трябва да продължи а, с такива програми, тъй като повечето от правителствата вярват, че има проблем с климатичните промени. Също така по отношение на нашите системи за храната и продоволствието. Един от а, проблемите тук а, които обсъждаме и виждаме, че ще дойдат ограничения до околната среда и тези селски стопани, които предприемат действия а, в посока на околната среда и не получават поощрения за това, а, че ам, предприемат тези действия, да бъдат поощрявани. И благодаря, господин председател, че ми се усмихвате вместо да ме прекъснете по-грубо, което съм убеден, че е, ви се искаше. А, да, наистина, госпожо Магинес, пропуснахте много а, интересно развитие на събитията тук в нашата а, а, комисия с вашето отсъствие, но а сега давам думата на представителите на Европейската комисия. Ако можете да бъдете кратки, ще се радвам. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Агнио, за вашето проекто становище, което иска да заличи е, прехода към чиста енергия и промените в климата. Доколкото разбирам логиката, няма смисъл да се е, смекчава ефекта на увеличаващите се въглеродни емисии. И вие също така посочвате, че е, програмата Live вместо това трябва да се е, концентрира върху а, адаптацията към климата. В а, становищата на комисията всъщност а, се вижда, че научния съвет подкрепя а, наличието на промени в климата. И всъщност в Париж миналата година 197 държави се събраха и подписаха а, амбицията си с а, към това да се а, справят с а, промените в климата. Така че международната политика определено про, също подкрепя тази идея. В този контекст Европейския съюз а, предлага намаление с 40% до 2030 година на въглеродните емисии. Това беше част от нашия ангажимент към Парижското споразумение и всичко, цялото законодателство за постигане тази цел беше прието и парламента беше част от този процес с законодател в някои от досиетата, както и по отношение на споделянето на отговорността и така нататък. Много от това законодателство вече е в сила и е, се работи по постигнато тази 40% цел. Както знаете, програмата LIFE е много успешна. Тя е на 25 години, много блестящи идеи са част от нея и ще продължи да се подобрява и да въвежда нови технологии, за да позволи на Европа да постига тези цели, да създава заетост, която е необходима за постигането им. Що се отнася до науката, това, което аз разбирам от това, което съм прочел, създаването а, или т.е. появата на нов, ново заледяване, малко, малка ледена епоха или както се нарича, е доста под въпрос и международното, международната общност определено смята, че има климатични промени и може би преди да гласува комисията този доклад, Международния панел по климатичните промени на 8 октомври ще докладва за новите констатации за това а, какво се случва в, а, о, по отношение на климата. А, комисията а, силно се застъпва за своето предложение за програмата за околна среда и действията по климата Лайф и смятаме, че тя представлява успех и ще продължи да използва ограничения си бюджет за да осъществява а, конкретните си програми, които допринасят за големите проекти, важни за климата и околната среда в бъдеще. Благодаря много. Давам думата отново на господин Агню. Благодаря, господин председател. Не мисля, че в девете години, които съм прекарал тук, съм а, бил наистина толкова а, сериозно обругаван и толкова заклеймяван. А, Наистина ви дадах възможност на всички да погледнете другата гледна точка и дали се възползва тази възможност или не е ваше решение. Но това становище вече е официално заявление в а, историята, в администрацията а, влиза. И аз на тази а, преклонна възраст а, се радвам, че съм го направен. Вие това не се сравнявам с Галилей, но а, той също е бил а, сам, когато е казал, че не а, Слънцето се върти около Земята, а Земята се върти около Слънцето. А, а, успех ви желая с вашите изменения. Не съм много благонастроен към тях, а, но съм наистина впечатлен от огромния интерес към моето становище. Имам конкретен въпрос към комисията. Защо се отрежат тук повече средства, а в други сектори се урязват? Другите неща можем и да не ги споменем, но е, тези средства, които се урязват, могат да се отполза за земеделците и могат тези средства да допринесат за изпълнението на заложените цели. Тези средства могат да се отполза за селските региони и за земеделските стопани. Е, Благодаря много. А сега а, госпожа Магинес. Благодаря още е на Джон Знам, че когато си докладчик, трябва да приемаш компромиси, трябва да а, приемаш мнението на другите. Надявам се, че неговите думи а, са по-скоро провокирани от днешната реакция, защото това е единствения начин по който може да се о, а, регистриран напредък в Европейския съюз а, или пък ако действително го е имал предвид, а, идеално му пасва след като е гласувал неговата държава да се отдели от Европейския съюз. Председателят. Измененията изменят документа. И в крайна сметка изменения документ подкрепя, получава подкрепата от мнозинството на парламента. Така че сега ще чакаме изменения. Това е процедура. Господин Агню, виждате какъв хубав подарък от а, за рождения ви ден. А, желаем ви всичко най-хубаво за рождения ден. Радваме се за вас. Какъв ще е окончателният вид на становището, вече зависи от нас. И ние всички сме наясно с това. Нека ви благодаря още веднъж за този много интересен според мен дебат. Благодаря на господин Макафи. Защото неговата точка от дневния ред ще я оставим за следващото ни заседание. тъй като напредна доста времето. Така преминаваме към точка 19. Създаване на космическата програма на Съюза. И докладчикът е госпожа Хилде Вотманс. Давам ми думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратка. В противен случай няма да се вместим във времето. Става въпрос за космическа стратегия за Европа. Интегрираната космическа програма ще доведе до една по-конкурентна рамка за инвестициите, повече видимост, повече гъвкавост. 16 милиарда е бюджетът, който се предвижда за Галилей, Коперник е, и други програми ще бъдат приведени до край. Трябва мога да ви кажа, че сме доволни от предложението на комисията. Тук става дума за упростяване и рационализиране на всички правила, свързани с космическата програма. Така ще се подобри репутацията ни в тази област. Земеделското стопанство все повече се облагодетелства от възможностите за наблюдение от космоса и могат да се събират полезни данни. Тези данни представляват добавена стойност. Надявам се, че ще бъдат направени изменения от ваша страна. Също ще направя такива, които целят увеличаване на средствата за Коперник. Предлагам комисията ни да предложи 2 милиарда допълнително за Коперник. Сумата е в унисон с рамката предвидена за Коперник, за да могат да се изпълнят всички приоритети обхващащи различни интереси. Тези 2 милиарда ще бъдат отредени за 4 мисии. Те са описани в становището и това е важно и за частния сектор, който да може да се адаптира, за да може и земеделието да се адаптира към новите развития. Трябва да видим как ще подходим по въпроса за климата, за, по въпроса с сушите. Трябва климат, климатолозите да имат възможност все повече да се позовават на данните, които се предоставят по космическата програма. Ем, има приоритети, които са заложени в други програми. Ако имате предложения, ще се радвам да ги включа в своето становище. Краят, крайният срок за нас изменете 3 септември до обяд. Благодаря, господин Аков. Да, господин председател, благодаря на своята колежка Хилдия Валтманс. Смятам, че становището, което е изготвило, е много добра основа за работа по досието за Европейската космическа програма. Всички знаем за негативните тенденции в земеделието. Все по-малко хора виждат в него потенциален поминък. Бюрокрацията и непредвидимостта в природните феномени са основни пречки. Поради тази причина аз съм на мнение, че Европейския съюз трябва да вложи допълнителни ресурси в технологии, които ще улеснат работата както на администрацията, така и на настоящите и потенциални фермери. Чисто политически бих желал в становището да се обърне повече внимание на острата необходимост от бърза и точна информация относно селскостопанското производство, което е критично за продоволствената безопасност. Приветствам предложението на Европейската комисия за увеличаване на бюджета за космическата програма с 28%, но имайки предвид последните развития в Европейския съюз, зачестяващи природни или предизвиквани от човека катастрофи, трябва да си поставим по-амбициозни цели и аз бих предложил увеличение с 50% до 18,75 милиарда евро. Относно целите на програмата, тя е пряко свързана с „Коперник“. Бих желал да обърна внимание на нуждата от по детално наблюдение на почвите и земните маси. В моята страна България често ставаме свидетели на свлачища, които пък са предпоставка за други бедствия, като наводнения или инциденти. Смятам, че в дейностите на „Коперник“ трябва да се добави по-конкретно в член 50 събиране на информация, която да следи състоянието на земните маси и качеството на почвите. Имам и други предложения, които ще ги направя под формата на изменения към становището. Благодаря. Дякую, пан посел Хаслик. Една минута. Господин Хойслинг, минута за вас. Я, филе. Благодаря за вашето становище. Тук става дума за една важна област, обхващаща новите технологии. Някои развития са доста драматични и се отразяват негативно на планетата. Наблюдението на околната среда е много важно. В тази връзка е засегнато и селското стопанство. Добре е очакванията да бъдат умерени. Не смятам, че тази програма може да се използва е, за справянето с вредителите и тук трябва да се вземе предвид използването на пестицидите и минералните торове. Така или иначе, програмата е важна за селското стопанство, това не може да се отрече, но трябва да останем все пак реалистично настроени. И като цяло няма автоматично да се стигне до използването на по-малко торове и пестициди. Може би ситуацията ще се подобри, но не непременно ще се намалят количествата пестициди. Комисии с DG Grow, пан Флакини. А, пан Фланаган. Сега представителите на Европейската комисия, а не всъщност първо господин Фланаган. По-късно господин Фланаген. Всъщност така е. Господин Фанган, после комисията. Няколко думи от мен. Сателитната технология е много важна, но понякога като че ли се гледа на нея като на панацея. И мисля, че последните няколко месеца показват, че действително има по-големи въпроси, като например качеството на почвите и а, сейдбооборота и също така промяната на начина на земеделие, свързан с монокултурите, това е нещо, на което трябва да обърнем внимание. И сега Европейската комисия, заповядайте. Благодаря. Благодаря много, че ми давате думата. И така, стратегията, публикувана през 2000 и 2014 година очертава важните моменти а, за, в економическо и социално отношение. Тази програма, а, космическата програма, която в момента обсъждаме, е по-нататъчна стъпка в това отношение. А, Коперник, Галилей, Екнос, GSA, агенцията в Прага, са а, важни елементи, които са обхванати в един текст, а, като се добавят и новите инициативи. Целта е тристепенна. На първо място продължителност и последователност, силно инвестиране в съществуващите инициативи, Галилей, Коперник, искам да станат устойчиви. Също така развитие. Говорихме за климатичните промени, но също така съществуват и обезлесяването, отбраната и редица други елементи, които ще се включат. И на трето място адаптация към новите е, реалности, ключови системи, нови решения и от техническа гледна точка. Космоса, космическата програма и селското стопанство като че ли се далеч една от друга като идеи, но всъщност космическата програма може много сериозно да допренесе за същото стопанство и комисията може да играе важна роля в това отношение, като се допринесе за устойчивостта на селското стопанство. А, мониторинга е включен в текста и ще се ангажираме с по-нататъчно разглеждане на Коперник, така че да има селскостопански практики, които са в посока на околната среда, но и запазват про до активността. Както правилно отбеляза госпожа Вотна в началото, Коперник допринася до много елементи в селско селско-стопанския сектор, сигурността на продоволствието, защита на биоразнообразието, мониторинга на ОСП, адаптацията към климата и от тук нататък можем още да продължим списъка. Самата идея за точно селско стопанство, прецизно селско стопанство беше разработена именно по повод на такива космически програми като Галилей и Коперник. Също така отбелязваме идеята за увеличаване с още 2 милиарда на бюджета. Предполагам, че това ще бъде част от дискусията за многогодишната финансова рамка. Благодаря много. Благодаря сега докладчицата. Благодаря на комисията, благодаря за положителната реакция и за направените предложения. Ще взема предвид и предложенията на колегите, които ще бъдат представени под формата на изменения. Благодаря ви. Dziękujemy. Poprawki Благодаря ви. Срокът за измененията е на 3 септември, нали така? Много е важен този въпрос, свързан с космическата програма, както и технологиите, свързани с космоса, ще увеличават своето значение в бъдеще трябва да се използват те за по-добро управление на рисковете и за подобряване на производствените процеси. Преминаваме към темата на господин Буда. Това е точка 20 от дневния ред. Давам думата на колегата Буда. Точка 20. Da, mulțumesc, domnule președinte. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да съм кратък. Според мен нещата тук са ясни. Говорим за предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за изменение на регламент 1303 от 2013 за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие и така нататък. Още от началото искам да кажа, че това предложение за изменение ще се отнася за периода 2014-2020 и няма да се отнася за следващия период. Искам да поясня това, защото имаше някои недоразумения. Както вече съм посочил в обяснителния меморандум. Комисията предлага 6% от средствата за Европейския социален фонд, от този за регионално развитие, от фонда по рибно стопанство да бъдат прехвърлени към перото за структурните реформи. В момента съгласно общия регламента за общите разпоредби а, е, са очертани четири приоритети. По член 21А, 28 и 23А се предвиждат разпоредби и процедури за кохезионната политика и те да бъдат изменени така, че тези фондове да се използват за структурни реформи. Задълженията за докладване също са променени. Искам да подчертая, че Европейския парламент не е подкрепил първоначално създаването на фонда за изпълнението. Комисията Реги е, пое отговорността за ем, регламента за общите разпоредби и реши, че не трябва средства да се пренасочват за структурни реформи. Ние не се противопоставяме на структурните реформи и смятаме, че те са важни. Но в този контекст местните власти, заинтересованите страни, трябва да могат да разчитат на тези 6%, които са предвидени по фонда за изпълнението, за да се финансират проекти, които са възоснова на тези, планирани възоснова на тези средства. В противен случай ще има негативно въздействие върху земеделието и регионалното развитие. Говори господин Истел Рой с госпожа Костанца Фред от комисията Реги и ние решихме, че трябва да отхвърлим предложението на комисията. Благодаря, господин Виега, сдавам ви думата. É evidente que estamos a falar. Ясно е, че тук говорим за едно предложение, е, което е безсмислено по своя характер и беше отхвърлено от комисията Реги и от други комисии, които се занимаха с него. Като цяло предложението се отхвърля и трябва да сме против и самия доклад. Средствата по а, резерва трябва да се използват за други цели, а не за структурни реформи. Тук всички сме на едно мнение по въпроса. Останалото вече беше посочено от комисията Реги. Нямаме други, които искат да вземат думата. Иска ли представителят на комисията да каже нещо? Моля. Благодаря, господин председателю. Искам да използвам тази възможност за да изразя своето съжаление за отхвърлянето на проекта становището. Има много възможности, които се държат в него за държавите членки в областта на структурните реформи. Те, разбира се, са свързани с цялостното економическо управление и с успеха на изпълнението на кохезионната политика. Първо искам да подчертая много ясно, че това предложение няма никакво въздействие върху финансирането за селското, за развитието на селските региони. Това е посочено в Кохезионния фонд. В проекта установището може би с, има формулировка, която създава усещането, че ще бъде засегнато регионалното развитие. Искам да благодаря на докладчика и на останалите, които се изказаха, че отхвърлят по принцип това предложение. Комисията е внедрила някои гаранции, които са доброволни по своя характер, не си задължителни. Всяка държава членка, която иска да се възползва, ще трябва да се съгласи с използването на резерва по този начин. Не може да се стигне до там държава членка едностранно да реши да отнеме средства по дадена програма, които вече са разпределени. Целта на предложението е да се даде възможност държавите членки да се използват от средствата, които са преведени към резерва и да ги използват за структурни реформи. Ще е жалко, ако има държави членки, които имат желание да извършват структурните реформи, а пък са възпрепятствани. Мога да кажа, че Португалия, например, е изразила интерес по повод на тази идея да използва средствата по резерва за структурните реформи. Ще е жалко, ако регламента не бъде изменен, защото страни като Португалия ще, ще бъдат възпрепятствани да извършват структурни реформи. И накрая, Нашата идея беше да се използва това като пилотно упражнение за периода след 2020 година. Комисията предложи да има разширена версия като част от цялостния пакет за структурните реформи. Добре е да си извадим полки от сегашния а, програмен период и да ги използваме при планирането на следващия програмен период. Господин Буда. Да, мулцумес, domnule președinte. Sigur че... Благодаря, господин председателю. Може би някой не си е свършил работата, но това не съм аз, защото заглавието на регламента ясно посочва Европейския фонд за развитие на селските е, райони. Инвестициите вече се извършват. Резервът е, взел, е, е взет предвид. Ако тези средства се вземат от там и се пренасочат някъде другаде, това ще се отрази върху текущите проекти. Разполагаме с Европейския фонд за намеса в кризисни ситуации. Средства обаче не са използвани от този фонд при кризи. Няма да се съревноваваме, за да видим коя държава се справя по-добре. Всички искат държавите членки да се справят добре. И има проекти, които в момента тъкат и могат да бъдат засегнати от е, евентуалното изменяне на въпросния регламент. Благодаря ви. Измененията, срокът за измененията е утре до 1 часа на обяд. Приключваме с тази точка от дневния ред. Благодаря на комисията. Сега господин Фланеган. Само набързо един въпрос. Комисията направи презентация тази сутрин. Как можем да имаме достъп до тази презентация? Може ли е, да ни кажете кога ще ни предоставите тази презентация? Беше най-добре да ни я представите преди това, но кога ще могат хората да видят тази презентация, евентуално и на страницата на комисията Агари? Вие говорите за първите две презентации тази сутрин от директора на ГД Агри. Да, да, ще ги качим много скоро. Ще ви ги предоставим много скоро. Точка 21. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията АГРИ. Ще ви дам е, обяснение. Аз присъствал в пет малки политически групи. И ставаше дума за номиниране или подбор на експерти за изслушвания – на по-малките групи трябва да се даде възможност да излучват свои експерти, да участват в изслушванията. Освен това, трябва да имаме повече жени сред експертите. Това беше моето искане и ще се опитам да направя повече в тази връзка, да има повече жени. Това беше мое мнение и в бъдеще ще се опитам а, да създам по-голямо равновесие при присъствието на експерти, които да са мъже и жени. Четам за важно да направим това, господин председателя. Съгласна съм с казаното от вас. Предложенията, които постъпват от различните групи, трябва да включват е, възможности и за мъже, и за жени. Понякога е трудно да се постигне баланс. Имам предвид е, споразумението на координаторите, свързано с изслушванията. Няма никой регион, който да е по-красив от моят, но когато говорим за ОСП, когато има двама души, които идват от същата страна, от същият район, въпреки че има договорка, това не е добрата, не, не е най-добрата опция. Моделите във всяка отделна страна са различни, затова трябва да има по-добър баланс между държавите членки. Независимо, че има двама германци, двама а, баварци или двама души от моя регион, мисля, че щеше да е по-добре да има по-широко представителство на държавите членки. Не говоря само за Испания – би било добре изобщо да имаме баланс. Същи, двама души от същата държава, от същия регион не допринасят за многообразието, което съществува в Съюза. Да, имаше постигнато съгласие, но мисля, че трябва да се преразгледа този въпрос. Не искам да подкопавам предложенията, които са изготвени от тези лица, но мисля, че разнообразието допринася за по-добър дебат, за по-добър диалог. Госпожа Магинес, благодаря. По двата пункта колегата беше много... каза нещо много вярно. Аз приемам въпреки това взетото вече решение. Господин Дес, благодаря, господин председателю. Докладчик е колегата Херанц от Испания. Тя предложи испански експерти. Те отказаха. Ние предложихме Йозеф Милер. Той е много опитен и Смятаме, така ще бъдат взети предвид интересите на южните страни. Йозеф Милер е приятел на Бален де Кастро, познават се много добре и съм убеден, че предложенията ще са много интересни Имало изслушвания, по време на които не е имало експерти от големите държави и членки. Нека този път да се спрем на този експерт, предложен от ЕНП. Моля ви да приемете това предложение. Пани посел Агулера. Госпожа Агулера. Не знае дали господин Ланген имаше право. Не знае дали нещата могат да се решат по-бързо. Относно изслушването по ОСП, разбира се, аз не искам да показвам неуважение към избраните вече лица, но ако можем да поканим една жена от друга страна, не е задължително да е от Испания. Аз като испанка не съм толкова силно заинтригувана. Така че можем да направим предложение да се покани жена от друга страна. Не би трябвало да има проблем. Мисля, че можем да направим нещата по-добре, отколкото до сега. Господин Фланекан, мисля, че предложението е разумно. Съгласен съм с него. Решението вече е взето от координаторите. Освен това, искам да съм сигурен, че експертите ще идват от различни държави членки, от северните страни, от южните страни, от центъра, че ще има жени сред експертите. Радвам се, че Хайренс Гарсия е докладчик в конкретния случай. Вече спомнях, че решението е взето, хората са вече поканени и би било малко неудобно да променим това. Освен това, решението трябва да се промени от координаторите. Това, което казвате, е вярно. И ще имаме предвид е, това предложение в бъдеще. Ще обръщаме повече внимание на този въпрос в бъдеще. Благодаря ви много. Аз често съм подчертавал това и сам. Координаторите могат да го потвърдят. И така, ако сте съгласни, можем да процедираме по този начин, да приключим разискването по този въпрос, но приветстваме вашето предложение в бъдеще да бъдем по-внимателни и да прилагаме правилата, които може би са очевидни, но не винаги се прилагат. Благодаря ви много. Благодаря ви за усърдната работа през тези два дни. Благодаря на преводачите, благодаря на всички вас. Пожелавам ви приятен следобед и безопасно прибиране у дома. До следващия път.